Bien, queridos colegas. Уважаеми колеги, откривам заседанието. Нека да започнем с нашата работа. В момента се образува един вакуум по отношение на властта след изборите в Германия. Във вашите документи имате проект на дневен ред и се надявам, че вие сте съгласни с предложения дневен ред. Искам да ви кажа, че аз ще председателствам заседанието е доклада за а, общата политика и политика на сигурността през 2012 година по доклад, по който докладчик е господин Брок, ще се обсъди утре. Ако сте съгласни с, договор, с дневния ред, преминаваме към трета точка. Одобрена на протокол за съданието 28 август. Процедираме както обикновено. Ако няма някакви възражения, протокола се се приема за одобрен и преминаваме към следващия доклад бъдещето на отношенията между Европейския съюз и Асоциацията на страните от Юго-Источна Азия АСЕАН. 10 септември беше крайния срок. Във вашите документи ще намерите въпросните изменения. Техният брой е 111. Господин Бютиков е докладчик. Той вече е тук сред нас. Благодарим му, че е тук сред нас и то а, непосредствено след изборите в Германия. Е, господин докладчик, имате думата. Информирайте ни за а, вашите изменения и за това как ще се процедира с тях. Um, Благодаря, господин председателю. След а, един изборен ден, който а, така замрази политическия живот в Германия. Искам да ви запозная с а, моя доклад. Ще ви запозная с а, процедурата. 112 измената според моите изчисления. Искам да благодаря за тях. Занимала съм се с измененията. Изготвих компромисни изменения и се надявам по време на следващата сесия в Страсбург те да бъдат обсъдени. Ако всичко протече така, както съм планирал, около половината от ам, измененията ще бъдат обхванати от компромиси. Имам проекто списък за гласуване. Има 20 изменения, които биха били противоречиви, но като цяло по-голямата си част измененията са, могат да бъдат одобрени и може да се постигне консенс по тях. Благодаря господин Бутикофер. Сега докладчиците в сянка ще вземат думата и след това можем да проведем и дискусията. Госпожа Ягле. Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата Бютикофер А, аз мога да кажа, че съм от страната на късметлиите и на тези, които се радват, за разлика от господин Бютикофер. И нека сега да продължим по същество. Има три неща, които са важни за мен и е, четвъртия аспект е по-скоро обобщаващ. Тези страни са наши економически партньори, е, те са наши партньори в областта на сигурността. Те са партньори и за нас и в качеството им на парламентаристи. И на четвърто място, това, което исках да кажа, нещо, което е от решаващо значение, всички а, елементи, които ние сме разгледали и по които работим, засягат решаващи области от нашите отношения и връзки. Ето защо доклада трябва да е подробен и целите заложени в него обаче трябва да са постижими. Ако можем да постигнем едни разумни компромиси, е, ще стигнем и до добър е, резултат. Отделните доклади по отделните е, държави могат да бъдат обхванати от други документи и други споразумения. Ние не трябва тук да даваме отделни примери, а трябва да се е, насочим върху, е, е, върху общите аспекти, върху по-важните неща. Надявам се, че ще мога да допринеса за изготвянето на един добър доклад с подкрепата и на моята политическа група. Благодаря, госпожо Егле. Госпожа Гомеш, като докладчик в Сянка от е, е, името на социалистите и демократите. Ами аз представлявам нашия докладчик в Сянка, който не може да е тук, защото той участва в делегация на парламента в Тайланд. Поздравления за господин Бютикофер. Докладът е много добра основа за по-нататъчната ни работа. Ще се концентрирам върху някои общи неща, някои неща, които са от значение и съм сигурна и аз, че ще постигнем добри компромиси ам, нещата, които са най-важни. Те са свързани с една по-всеобхватна стратегия за развитие на Юго-Источна Азия. Трябва по-добре да се използват отделните инструменти, с които разполагаме в региона трябва да се усеща присъствието на държавите членки на Европейския съюз като цяло. Докладчикът в Сянка смята, че в този контекст е важно да се развият действия, които водят до устойчив и приобщаващ растеж, до стабилност на трудовия и економически пазар. В тази връзка е необходим диалог с нашите азиатски партньори. Освен това е важно да се очертае, че социалните стандарти, екологичните стандарти трябва да бъдат зачитани, трябва да бъдат изцяло прилагани. Това включва и а, обхващането на националните и чуждите предприятия, които да спазват принципите на корпоративната социална отговорност. Освен това е важно да бъдат изпълнени изпълнени принципите на ОНЕ, свързани с защита на правата на човека и трудовите права. Има някои страни от АЗЕАН, в които синдикатите стават все по-важни и по-значими. Например, в случай на Индонезия, която е страната най-голяма в АСЕАН, в АСЕАН но има и други членове на АСЕАН, е, които всъщност не дават възможност синдикати да се развиват, а дори ги потискат. Човешките права като цяло трябва да бъдат зачитани и зачитане на човешките права на мнозинството в е, всяка една страна. Това са жените и момичетата. Техните права също трябва да бъдат зачитани. Да се насърчава обмяната на студенти, да се насърчава да се насърчават връзките между хората, да се насърчава изпълнение участието в програмата на Еразъм Мундус. Академици от Европа и от страните от АСЕАН да обменят опит. Това е, което исках да кажа и аз напълно се присъединявам към казаното от моя колега. Благодаря, господин Уотсън. Благодаря. Аз съм в същата ситуация като госпожа Гомеш. Аз не съм докладчик в сянка по този доклад. Нашият докладчик в сянка не може да е тук и аз искам да кажа от него има от името на нашата група. Поздравления за господин Бютикофер по този всеобхватен доклад. Моята група е изумена от една фраза в параграф първи. АСЕАН, независимо от вътрешните различия. В... Ние сме в Европейския съюз в момента и смятам, че тази фраза може да се използва и самият Европейски съюз и желаем на АСЕАН да има повече успех в преодоляването на тези вътрешни различия, отколкото ние. Ние подкрепяме предложението на докладчика да се е, назначи ръководител на делегацията, отговаря за страните от АСЕАН. Това е положителна стъпка напред. Признаваме, че сме малко по-цинични по отношение на идеята за парламентарна асамблея ЕС-АСЕАН. Защото виждаме какви са резултатите от парламентарната асамблея с Латинска Америка и с Средиземноморския регион. Но тъй като смятаме, че всеки един контекст контакт между парламентаристите е по-добър от никакъв контакт. Ние се надяваме, че това е добра идея и а, ще играем активна роля в този процес. Нещо, което е важно и трябва да се а, подчерта и е свързано с а, отношенията между Азия и Европейския а, съюз. Работи се в тази сфера от 50 години. Но а, Държавите членки не е, подкрепят е, изцяло работата в областта на културата, на е, социалния живот и така нататък. Трябва хората да, се разби... да бъдат разбирани по-добре. Ние познаваме по-малко хората, живеещи в Азия, отколкото в другите части на света. Ние при... надяваме се, че този форум Азия-Европа ще играе по-активна роля в тази насока. Трябва да подкрепим създаването на между... междуправителствена комисия, занимаваща се с човешките права, защото това е един проблем, който трябва да се разгледа. Може би Европейския съюз и с някои държавите членки от АСЕАН ще може да изиграе важна роля в дългосрочен план и да спомогне за разрешаването на проблемите в Северна Африка, например. Ние подкрепяме този доклад и поздравяваме господин Бутикофер за работата, която той е свърши. Muchas gracias, señor Watson. Eh, la señora de Martini no está con nosotros, pero está el señor Tannock en representación del grupo FR. E Uh, uh, um, името на Сузи Де Мартини, господин Танък е замества. Тя е нашият официален докладчик по доклада на Ботикофер. От нейно име искам да поздравя господин Ботикофер за интересния положителен доклад. Сътрудничеството между Европейския съюз и АСИАН е важен проект, особено за бъдеще, защото става дума за регион с огромно население. Така че, що се отнася до бъдещето, просперитета, трябва да поддържаме по-тесни отношения. Асиан е по-гъвкава организация. Те имат най-различни формати за отношения с е, е, Япония, с е, Китай и други държави. Те се опитват и да използват някои от нашите постижения, като например общия пазар, Особено ми хареса параграфа 14, където се насърчава изучаването на английския език. Английският език вече се превръща в световен език, вече не е само привилегия на Обединеното кралство или САЩ. Както колегата Греъм Уотсън, аз също имам някои безпокойства, свързани с параграф 6, както и Сюзи Де Мартини, относно създаването на парламентарна асамблея Европейски съюз АСЕАН. Преди десетина години в моя доклад аз призовах за източно измерение Евронест и трябва да поема отговорността, че не беше особено успешно за сега, защото има ниско ниво на амбиции и това се наблюдава по време на изборите. Считам, че трябва да се избегне дублирането на двустранни отношения и многостранни отношения с държавите от АСЕАН. Така че би трябвало да се премахнат всички делегации за връзки с отделни държави и да имаме делегации на адхок принцип. Параграф 19. Аз разбирам, че вие сте представител на групата на зелените, така че имате ваши съображения но ние считаме като група, че това е твърде голяма намеса в вътрешните работи на държавите членки на АСЕАН, що се отнася до енергетиката и селското стопанство. Има 12 изменения, които съм внесъл съвместно с Сузи Де Мартини за разглеждане. Като цяло ние сме в подкрепа на този доклад. АСЕАН като цяло е успешно начинание. Благодаря, господин Танък. Не зная дали има други депутати, които биха желали да се изкажат. Такъв случай искам да дам думата на господин Дрисманс от Европейската служба за външна тайността. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Аз голяма степен споделям това, което казаха колегите по време на последните разисквания. Искам да подчертая, че ние приветстваме този доклад за бъдещите отношения между Европейския съюз и АСЕАН. Този доклад е в съответствие с нашето мислене по въпроса. Ние искаме да се постигне по-високо ниво на отношения с АСЕАН, защото ние гледаме на страните от този бързо развиващ се регион като наш естествен партньор. През последните години имаше развитие, беше прият доклад на план за действие, имаше множество посещения на високо равнище в двете посоки. През едните месеци Считаме, че трябва да продължим да действаме енергично. Ще има посещения на министри, ще разширим сътрудничеството с включването на нови области. Разглеждат се някои нетрадиционни въпроси, свързани с сигурността. Относно връзките ни има какво да допринесем, що се отнася до въпросите на регионалната интеграция. Относно точка 25, считам, че под този въпрос са направени доста предложения за изменения, така се постига по-добро балансиране на текста и го приветстваме. Като цяло ние силно подкрепяме този доклад. С ваше позволение, господин председател, може би да дам думата и на моя колега от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Промените, които се предлагат в резолюцията, в голяма степен съответстват на сътрудничеството, което имаме към момента и отговаря на начина на мислене на комисията. Затова ние приветстваме този добре балансиран текст. Що се отнася до подготвителната работа за следващия период, който ще започне скоро, а именно през 2014 година, и искам да кажа, че посоката, която сме договорили с различни заинтересовани страни от АСЕАН, е отразена в голяма степен в текста. Ще продължи подкрепа от страна на Европейския съюз в различни области. На първо място е регионалното сътрудничество, като използваме опитът на Европейския съюз, там където това е уместно Втора важна област е свързана с промените в климата и това е свързано и с проблемите на околната среда и с уязвимостта на градските зони и в този регион. Друга важна област на сътрудничество е механизъм за всеобхватен диалог, като тук се включат някои нетрадиционни въпроси на сигурността. Това беше споменато и от колегата от Европейската служба за външна дейност. Тази резолюция определено е много интересна. Благодаря ви. Благодаря на представителя на ЕСВД и на Европейската комисия. Преди сега да дам думата на докладчика, господин Бутикофер. Бих искал да реагирам на някои от нещата, които бяха споменати. Всъщност, докладчикът предлага да се повиши нивото на отношения, да се а, създаде асамблея, а, сходна на тази, която имаме с други региони, като Евролат а, и други региони. Необходимо е да се рационализира работата на тези парламентарни асамблеи, да се оптимизира тяхната работа. Не можем да маргинализираме този толкова важен регион и за това е необходимо да има парламентарна асамблея, но трябва да сме разумни относно как ще се организира работата й, за да може да се отчете съществуващата рамка. Сега за приключване на дебата давам думата на докладчика господин Бутикофер. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко бележки. Първо за коментарите, които бяха направени от колегите. Искам да благодаря на всички за вашия принос, както и за любезните думи. Господин Лайтфрид не можа да представи своевременно своите предложения за изменения. Аз се опитвам да отчета това, като включа някои от неговите идеи в компромисните изменения, там където това е възможно. Но ще се опитам да действаме по друг начин и да предложа някои от неговите изменения като мои устни изменения, за да мога да помогна да се излезе от това положение. Искам всички да са наясно как смятам да процедирам по този въпрос. Относно казаното от госпожа Ягле да говорим в по-общ порядък. Да, това е моят подход. Ние ще направим оценка дали подходът е бил верен. Моят подход е индивидуални примери да се превеждат само тогава, когато те се отнасят за повече. Неща и когато са от особено а, значение а, и е необходимо да приведем такива примени за отношенията ни с АСЕАН. От а, различни места запитаха защо има толкова занижен фокус в този доклад върху търговските въпроси. Въпреки, че Търговските отношения са важно измерение на общо отношенията, които имаме с АСЕАН. Но трябва да имаме предвид, че трябва да се отчитат какви са компетенциите на нашата комисия. Ние не сме комисия по външна търговия. Въпреки това се опитах да включа някои позовавания на търговските връзки. Признателен съм за това, че имах възможност в Страсбург да се срещна с посланиците от десете държави членки на АСИАН, да говорим по проекто доклада и получих интересни, много добри коментари и обратна информация от тях. Това също трябва да се има предвид. Относно казаното от господин Танък, като цяло аз може би в голяма степен бих се солидаризирал с казаното от вас относно делегациите. И може да се съюзим, а, за да сменим системата, но не знае как ще се отрази това нашата популярност. А, що се отнася до сравненията, направени от председателя с други региони, Считам, че трябва да сме много внимателни относно дипломатическия контекст. Ако имаме междупарламентарни асамблеи с всички региони, искаме да изразим, че гледаме на Азиан като на много важен регион, но трябва да направим така, че няма да бъдем криво разбрани. Ако се въздържим, както предложиха някои колеги, ако се въздържим от създаването на такава асамблея. Може би трябва да намерим нещо, което да ни обединява по този въпрос. Относно параграф 25 предлагам да представя различни компромисни текстове, които да удовлетворяват, надявам се, всички. Благодаря. Благодаря, господин Бутикофер. Ние ще вземем предвид коментарите, които бяха направени от колегите. господин Бутикофер. Съгласни ли сте да определим за крайен срок втората парламентарна сесия през октомври? Добре, значи можем да преминем към пета точка от дневния ред, а именно всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки от една страна и Република Индонезия от друга страна. Комисията получи мандат за водене на преговори по сключването на споразумения с Индонезия. Те приключиха през 2007, програмата беше прията през 2009. Сега парламентът трябва да одобри споразумението. Бих искал да подчертая, че се получи доста голямо забавене от сключването на споразумението и одобрението му от Европейския парламент. Според мен трябва малко да се съкратят тези срокове. Едва ли е необходимо да подчертавам колко важна е Индонезия. 240 милиона жители, над 90% са мюсюлмани. Това е важна държава от геостратегическо значение. Що се отнася до самото споразумение, ние решихме да изготвим междинен доклад, в който да подчертаем какъв напредък е постигнат, какви са приоритетите, така както те са очертани в споразумението. И за да стартираме дискусията, искам да дам думата на докладчика Ана Гомес. Периодът от време е изминал между подписването на споразумението и окончателното съгласие от страна на парламента, след което споразумението влезе в сила, е свързан с процеса на ратифициране. Към момента, доколкото знам, 26 или извинете, поправя се госпожа Гомеш, 25 от общо 28 вече държави членки са ратифицирали споразумението. Франция и Гърция все още не са го ратифицирали. Към момента Харватия е в процес на ратифициране. Надявам се, че комисията и по-точно съветът ще вземат отношение по въпроса ако има съществени затруднения при ратифицирането на национално равнище. Процесът на ратифициране е бавен. Индонезия е действително страна от стратегическо значение и следва да бъде призната за стратегически партньор на Европейския съюз. Ако искаме да я признаем за такава, трябва да се провеждат редовни посещения там. До момента върховният представител за външната политика и политиката за сигурност не е имала възможност да посети Индонезия. Индонезия е сред членовете основатели на АСЕАН. Тя е член на съвета за Индийския океан, член е и на Г20. Действително, Индонезия в много отношения е страна от особено голямо значение. В продължение на много години в Европа Индонезия се свързваше с проблемите, проистекли от цунамито. Това бедствие доведе до установяването на много важно сътрудничество с Европейския съюз не само в областта на хуманитарната помощ, бе предоставена помощ за разрешаването на конфликта в Аче, например. Европейският съюз е изпращал и мисии за наблюдение на изборите в Индонезия. Задачата на тези мисии бе да направят оценка на действията предприемани за гарантиране на свободни и честни избори. И действително бяха предприяти много ефективни действия в тази посока, които бяха признати и като част от прехода на Индонезия към демокрация. Индонезия е млада демокрация. В продължение на много години тя бе управлявана от тоталитарен режим демократична система бе установена едва през 1999-та година и наистина е забележително постигнатото за толкова кратък период от време. Индонезия е страната с най-многобройното мюсюлманско население в света и е много добър пример за това, че демокрацията и ислямът са напълно съвместими. Ако някой успорва това твърдение, то Индонезия е много важен пример, който го оборва. Споразумението за всеобхватно партньорство и сътрудничество ще е много важен инструмент за насърчаването на отношенията между Индонезия и Европейския съюз в всички области, не само в економическата. Износът на Европейския съюз към Индонезия се отвои през изминалите 6 години. Индонезия е страна с много младо поколение, с бързо разрастваща се средна класа. Тя има огромен капацитет за по-нататъчно развитие. Стремително нараства и размерът на инвестициите на Европейския съюз в Индонезия. Индонезия играе много важна роля за редица отрасли на европейската промишленост. Както виждаме в економическо отношение, отношенията между двете страни наистина се развиват, но има още какво да се направи в политическо отношение. Споразумението предвижда много важни клаузи, свързани с правата на човека, с арсенала на, унищожение, на оръжия за масово унищожение в Индонезия, с малките оръжия и леките въоръжения и други. Има и препратка към Международния наказателен съд. Индонезия е млада демокрация и разбира се, там има проблеми. Има проблеми и в Европейския съюз, въпреки че някои от нашите национални демокрации са сред най-старите в света от взаимодействието между двете страни, между Индонезия и Европейския съюз, ще проистекат много предимства в това число и в политическо отношение. Индонезия играе важна роля и на ниво АСЕАН. Знам, например, че Индонезия много отблизо следи промените в Миянмар. Същото въжи и за Миянмар. С други думи, Индонезия може да изиграе ролята на добър пример за региона. Страната е и много важна във връзка с сигурността не само в юго Азия, но и в световен мащаб. Морската сигурност е само един пример за това. Можем да дадем и много други примери за важната роля на страната, например в производството на дървесина или по отношение на противодействието на измененията в климата. Индонезия е част от една много тревожна тенденция в мюсюлманския свят. Имам предвид разпространяването на дейността на крайни ислямистки групировки. Много е важно да се установи сътрудничество с Индонезия в областта на борбата срещу тероризма. Нека ви припомня бомбения атентат в Мали, при който загинаха не само много индонезийци, но и много чужди граждани. Има още много какво да се направи в областта на това сътрудничество, но има и какво да научим един от друг, например, в областта на борбата срещу корупцията. В Индонезия има много големи проблеми с възстановяването на облаги от престъпления. Тя има какво да научи в това отношение от Европейския съюз. Трябва да отчетем, че корупцията е свързана и с корпоративното управление. Индонезия има какво да научи от нас и в областта на правата на човека. По време на посещението си в Индонезия бях свидетел на това как организациите в областта на правата на човека организациите на гражданското общество са набрали наистина невероятна инерция. Те се развиват много динамично, но въпреки това има нужда от взаимодействие с Европейския съюз. Uh, в момента, в който индонезийски парламентаристи узнаха за работата ни по доклада, те проявиха готовност да ни посетят тук на място, да обсъдят с нас всякакви въпроси, които евентуално биха възникнали. Действително, индонезийските парламентаристи проявяват интерес към споразумението за партньорство и сътрудничество като инструмент за доразвиване на взаимоотношенията ни, най-вече в областта на правата на човека и борбата срещу корупцията. Индонезия е една много плуралистична страна, която се характеризира с огромно многообразие, както етническо, така и религиозно, но тя не е защитена от случващото се по света, най-вече в мюсюлманския свят. Във връзка с това страната има нарушения на правата на човека, извършват се вандалски актове в християнски църкви, продължава да е на дневен ред и проблемът в Папуа. И във всички тези области нашите колеги от индонезийския парламент I would like just to end проявяват особено голяма воля за сътрудничество с нас. Предвижда се споразумението за партньорство и сътрудничество да бъде последвано от съобхватно споразумение за економическо партньорство – това е много важно, тъй като ще премахне останалите ограничения върху търговията, инвестициите, услугите и обществените поръчки. Мисля, че споразумението за партньорство и сътрудничество ще допринесе за насърчаването на отношенията между Индонезия и Европейския съюз. Всички трябва да се възползваме от него, тъй като Индонезия е една страна, партньор на Европейския съюз от стратегическо значение. Благодаря ви. Давам думата на докладчиците сянка. Госпожа Омен Ройтен има думата. Гомес, данка фурът het е, Благодаря на госпожа Гомеш. Благодаря за информацията, която ни предостави. Става дума за първото споразумение, което предстои да бъде сключено със страна от АСЕАН. Индонезия е една прекрасна страна, страна с наистина затрогваща история която много добре ни бе описана от Ана. Установили сме добри двустранни отношения с Индонезия, но имаме и някои проблеми. Затова мисля, че е добре да насърчаваме отношенията си с страната. Що се отнася до споразумението и по-точно ако разгледаме политическото, и економическото развитие, както и развитието в други области, Dat is goed ще допринесе за развитието на взаимоотношенията ни на много нива. От това развитие ще проистекат много предимства и за двете страни. В доклада, изготвен от Ана, се визират редица въпроси, редица области, в които може да се постигне подобрение, като например корупцията, зачитането на правата на религиозните малцинства, укрепването на позицията на гражданското общество. Трябва да отделим внимание на всички тези аспекти, тъй като споразумението за партньорство и сътрудничество се основава на определени принципи, като равенство, взаимно уважение, върховенство на закона, демокрация, зачитане на правата на отделните лица и на цялото гражданско общество. Добре е, че Ана е отчела в доклада си всички тези аспекти. Миналата седмица разговарях с посланника и заявих, че е добре че обръщаме внимание на Индонезия на всички тези области. Така ще допринесем за нейното по-нататъчно развитие. Заявих преди малко, че е добре да насърчаваме отношенията си с Индонезия, но следва да отчетем също така, че в доклада не се обръща достатъчно внимание на промените от последните 15 години. Да, има някои недостатъци. Но как можем в доклада да отчетем и положителните промени? Да ги отчетем в по-голяма степен. Не би трябва да се спираме, трябвало, извинете, да се спираме само върху проблемите – Същевременно обаче трябва да дадем на Индонезия стимул да постигне някои подобрения в бъдеще. Ето за това искам да работя заедно с Ана и ще внеса съответните изменения. Ако искаме да приложим градивен подход и самият доклад трябва да е градивен, трябва да е балансиран, но той трябва да е и предизвикателство стимул за Индонезия да се развива в бъдеще. Ако успеем да изготвим един такъв текст, това ще бъде добре не само за Индонезия, но и за Европейския съюз, тъй като ще доведе до приключването на работата по споразумението. С интерес ще следя процеса на ратифициране в Гърция и Франция. Благодаря на госпожа Омен Ройтен, господин Уотсън. You, like to... Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Гомеш за нейния доклад и за да подкрепя вашите думи в началото. Доста време от не. През 2007 беше инициирано споразумението. Сега сме 2013 и все още нещата са в застой. Необходимо да упражним натиск върху страните, които не са ратифицирали споразумението, за да го ратифицират. Гърция е една от тези страни, Харватия също трябва да ратифицира чрез анекс, но това едва ли ще е проблем. Това е неприемливо. Във времена, в които в Европа има много голяма безработица, да не подписваме такива споразумения, които ще донесат много ползи за държавите членки. Много можем да спечелим от такъв тип споразумения и трябва да работим много усърдно, за да избегнем всякакви забавения. Моята политическа група харесва някои неща в този доклад. Диалога Европейски съюз и Индонезия в областта на човешките права. Това е един успешен диалог. Той осъществява за трети път. С Индия вече за втори път се отлага втория диалог в областта на човешките права. Но както се вижда, Индонезия е загрижена и иска да подобри условията, свързани с човешките права. приятия закон, свързан с масови, организирана масови събития, може да породи някои безпокойства. Това, този закон е прият преди няколко месеца и все още не е ясно как, какво въздействие ще има той. И ние предпочитаме да следим как ще се развият нещата. Ние също споделяме опасенията на Ана свързани с религиозните мълцинства и говорим за една страна, в която свободата на, религи... на изповядване на религия е ам, гарантирана от Конституцията. Необходими са допълнителни стъпки, така че да се насърчи толерантността между религиите. Не говорим тук само за толера... толерантност към християните или към последователи на други религиозни течения, важно е да се види какво се случва на местно ниво и как се изпълняват политиките. Но ние отбелязваме със задоволство, че има напредък. Ние приветстваме активната роля на правителството. Има колеги в други политически групи, които ще са критични по отношение на корупцията и изпирането на пари. Е, има сериозни опасения, свързани с е, тези проблеми и освен това трябва да се спомене и засилената роля на, на военните части в економиката на страната. Г20 трябва да започне да работи по тези въпроси, като се започне автоматичен обмен на информация, свързана с данъчните въпроси. Относно средства, които са придобити от незаконна дейност и средства, които може от Индонезия да бъдат прехвърлени в Европейския съюз. Това са въпроси, по които също трябва да се говори и работи. Още три ем, аспекта, които ние бихме ем, искали да бъдат ем, разширени и обогатени. Единият от тях е да се почертаят въпросите свързани с търговията и инвестициите. На второ място да се почертае значението на сътрудничеството в областта на енергетиката и най-вече по отношение на развитието на ВИ. Като си има преди, че в Индонезия има много все още не е използван потенциал. Туризма, транспорта, морското дело. Това са области, в които може да се работи, може да има обмяна на най-добри практики. Европейския съюз е обезпокоен поради разрушаването на кораловите рифове. Смятам, че всички всички можем да спечелим от официален обмен на информация и на обмен между хората. Това може да стане с помощта на програмата Erasmus Mundus. Тя може да подпомага развитието на, на обмена може да а, подпомогне и за развитието на економиката в една такава богата страна. Благодаря. Колегата Бетикофер има думата. Благодаря, господин председателю. Нека се присъединя към тези, които поздравиха Ана Гомеш за изготвени от нея доклад. Ние сме на подобно мнение като останалите. Някои колеги а, говориха дълго и на широко, но аз мога да съм доста кратък и да се вместя в рамките на три бележки. Основният Фокус на доклада е за развитието и поддържането на партньорство между Европейския съюз и Индонезия. И на второ място в тази връзка ние трябва да гарантираме, че няма да а, ще бъдем считани за добри партньори. И да видим на трето място къде ем, има възможност да се е, насърчава да се насърчава развитието на, социално на гражданското общество. Благодаря. Господин Танок още веднъж искам да поздравя Ана Гомеш, която познава страната доста добре. Е, тя е ръководител, беше ръководител е, на правите на, извинете, посланника на страната си в Индонезия. Страната прояви зрялост, като призна източен Тимор – Докладът е балансиран. Индонезия е много голяма държава с многолюдно население, развива се с много високи темпове. Европейския съюз не може да си позволи да пренебрегне това и да не развива отношенията си с тази страна в всички области економически, политически, в областта на човешките права, много е важно сътрудничеството с Индонезия. Да, имаше проблеми в страната, свързани с малцинствата. Наскоро имаше резолюция за, на Европейския парламент за мусулманско малцинство там. Нещата се подобриха. Ние имаме контакт с представители на това мусулманско малцинство в Лондон. Индонезийското правителство проявява умереност. Това е традиция в политиката на Индонезия. Освен това, се, не се насърчават тези обучения, свързани с екстремно настроени групировки или групи. Смятам, че нашите връзки са много важни с Индонезия и ние ще ги подкрепяме. Благодаря. Благодаря на господин Танок. Ако няма други, които искат да вземат думата, и преди да дам думата на докладчика, може би да чуем представителя на службата за външна дейност. Преди да ви дам думата, преди да ви дам думата, Искам да ви задам един въпрос. Като се имат предвид сроковете, които са зададени от докладчика и като се има предвид, че 25 парламента вече са ратифицирали договора. Бих искал да знам по каква причина продължи толкова дълго придвижването на това споразумение към парламента, за да бъде то ратифицирано. Ние искахме а, текста да бъде представен, но това не се случваше. Това, так, подобни случаи има и с други а, споразумения за асоцииране с, с страни от Централна Америка, от е, Колумбия, текста от 2010 и едва края на 2012 година парламента можа да вземе позиция по това споразумение. Желателно е тези текстове, когато са готови, да бъдат е, представени на парламента, така че той да може да ги одобрява. Колегата Суин има думата. Благодаря. Ще отговоря на първия ви въпрос Не мога да говоря от името на държавите членки и наистина жалко е, че процесът на ратифициране на споразуменията за всеобхватно партньорство и сътрудничество отнема толкова дълго. Харватия няма нужда да ратифицира тези споразумения и това ще улесни нещата. Нека да потвърдя това, за да няма някакво недоразумение, а именно да се смята, че Харватия трябва да ратифицира въпросите споразумение. Благодаря на Европейския парламент за това, че толкова бързо се занима с споразумението за Индонезия. Все още съвета не взе отношение по въпроса и се радвам, че вие тук обсъждате този въпрос днес след обяд. Индонезия е ключов партньор, с ключово местоположение в региона, региона Азия няма да е същата без Индонезия. Бих искал да подчертая, че това споразумение, когато бъде ратифицирано, ако бъде ратифицирано, ще е първото споразумение след влизането в сила на договор от Лисабон. И това ще е първото споразумение от този род, подписано в Юго-Источна Азия. службата външна дейност смята, че Индонезия е ключов партньор с много свои достоинства. Европейския съюз и Индонезия споделят много ценности и идеи и това споразумение ще даде възможност да, да ам, пренесем отношенията на едно по-високо ниво. Искам да подчертая, че доклада е балансиран, ние споделяме много от елементите, съдържащи се с него. В него. Трябва да се подчертая, че споразумението ще ни даде възможност да увеличим възможността ни за секторно сътрудничество. Има редица области, които споменаха енерг, енергетика, изменения в климата, Индонезия, Европейския съюз имат нарастваща роля в областта на, на промените в климата. В рамките на външните ни работи можем да обсъждаме тези въпроси и с Миямар и други страни. Индонезия беше първата страна, която беше поканена в Кайро. Това не трябва да се забравя. Трябва да се работи заедно, както казах, в областта на справяне с климатичните промени. Това не е края на процеса. Това споразумение за партньорство е една отправна рамка. То е основополагащо. Необходимо е да продължим диалога с е, Индонезия. Нещата няма да свършат до тук. Моите колеги от е, комисията също работят по въпроса, които работят в областта на търговията, екологията, транспорта и ние ще продължим в бъдеще да работим по тези въпроси е, съвместно. Нещо друго, което искам да подчертая е, че по отношение на ратифицирането да, истина е, че две страни все още не са ратифицирали споразумението за всеобхватно партньорство и сътрудничество, но те е, нямат нищо против Индонезия. Това, което аз разбрах като причина за нератифицирането, са по-скоро някакви технически подробности в тези въпросни държави членки. Искам да подчертая, че очаквам бързото ратифициране на споразумението за партньорство и сътрудничество. Съгласието на Европейския парламент е много важно за абсолютното ратифициране на споразумението и ам, ам, наистина съм впечатлен от начина по който парламента се отнесе към това досие. Е, очаквам с нетърпение по-нататъчната ни работа с госпожа Гомеш, качеството и на докладчик. И сега госпожа Гомеш получава думата, за да обобщи дискусията. Благодаря на колегите за техния конструктивен подход по отношение на моя доклад. Както знаете, има ограничение на броя на думите, така че трябваше да извадя някои от нещата, които бяха включени в доклада и може за това да изглежда той, че е леко небалансиран. И за това се опитах да съм по-конструктивна. Сигурна съм, че ще има изменения, които ще дадат доста интересни идеи, предложения и така ще може да се ам, очертае основният тон в доклада. Смятам я, че споразумението ще е много плодотворно и за двете страни. И двете страни ще имат ползи от сътрудничеството. Има някои области, в които може да има затруднения, да речем в областта на политиката и по въпросите за корупцията, данъчните убежища. Това е нещо, което е много важно за нас в момента, особено когато си вадим полуките от настоящата економическа криза. Индонезия е ратифицирала конвенцията, свързана с мигрантите и техните семейства и защита на техните права. Много държавите членки не са подписали тази конвенция и дори ам, възразяват. в бъдеще с новото правителство в Австралия може да има повече затруднения в някои области, особено в областта на човешките права. Необходимо е да подкрепим Индонезия. Това е много важно. И разбира се, както Грем Уотсън каза в областта на промените в климата, инвестиции в възобновяеми източници на енергия, потенциалът е невъобразим. В Индонезия има и някои сектори, които бяха посочени и от представителя на комисията, в които също има потенциал за развитие. Индонезия отбеляза неочакван напредък по отношение на борбата с пиратството в региона. В началото на 2000-та година проблемът беше доста сериозен. Сега проблемът е премахнат благодарение на този конструктивен подход, подход свързан с съвместни действия с други страни. Аз сама ще внеса изменения по моя доклад. Много неща трябва да бъдат премахнати, защото има ограничения по отношение на обема. Някои корекции, разбира се, диалога е с Индонезия, свързан с човешките права. Да, това е диалог, който, се, който вече е проведен и се е провел преди споразумението да е влязло в сила. Има една област, която трябва да бъде разширена в доклада, областта свързана с ролята на Индонезия, която тя играе в региона. Индо, Индонезия инициира а, форум Бали Индонезия. Това е един много важен а, форум. Има и други области, а, в които Индонезия играе много важна роля. А, области, в които е необходимо и сътрудничество с страната. Съгласна съм с господин Бутикофер, че трябва да намерим начин и ам, да подкрепим гражданското общество. Споменахте законът, свързан с организирането на масови мероприятия. Ам, трябва да се работи по конструктивен начин – но много представители на гражданското общество са обезпокоени от влизането на този закон в сила. На този етап нямам какво друго да добавя. Оценявам подкрепата, оказана, оказана ми от всички колеги. Дали има представители на Индонезия, които биха дошли тук да говорят с нас, да речем, посланикът на Индонезия? Има и представител, тогавашния посланник на Индонезия в Лисабон. Аз приветствам и него тук сред нас. Нека да да насърчим страните, които не са ратифицирали споразумението, да го направят възможно най-бързо, защото това споразумение е важно за развитието на връзките ни с Индонезия. Благодаря. Искам да приветствам с добре дошъл и посланника на Индонезия, който е тук не след обед. 10 октомври на обяд е крайния срок за внасяне на изменения. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Армения за общите принципи на участие на Република Армения в програми на Съюза. През април миналата година арменските власти започнаха да участват в програми на агенции на Европейския съюз в научно-изследователски, технологични програми. Целта е да се доближат нашите ценности до гражданите на Република Армения. Това все пак е и основната ни цел. Има някои събития от последните дни, господин Пореба не е тук, господин Танък го замества. Както споменахте, господин председател, аз говоря от името на колегата Пореба, който, за съжаление, по здравословни причини тази вечер не може да е тук. Едва ли изненадващо решението на председателя, на президента Саркисян че неговата държава че ще се присъедини към митническия съюз с Русия. Това не е в най-добрия интерес на Европейския съюз, нито пък в програмата за източното партньорство като цяло. Това не означава непременно, че Армения сега е цяло ще се изолира от задълбочаване на сътрудничеството си с Европейския съюз в много отношения. Точно обратното, Властите в е, Ереван многократно са заявявали, че искат да задълбочат отношенията си с Европейския съюз относно демократичните реформи и модернизацията на страната им. Препоръката, която обсъждаме днес, изготвена от господин Поребо от името на нашата комисия, е част от стратегията в рамките на политиката ни за източно партньорство и във връзка с решението на съвета за участие на държавите, включени в тази политика, в някои от програмите на Европейския съюз, за да се стимулират прехода им. Целта е да се насърчат различни видове контакти, културни, по въпросите на екологията, контакти между хората и прочие. Това, което обсъждаме е, днес, е, е нещо отделно от споразумението за асоцииране. През ноември ще се обсъжда споразумението във Вилнюс, но за съжаление това за сега е отложено. Както вече казах, предстои ратификация за присъединяването на Армения към Митническия съюз с Русия. Комисаря Фуле в Ялта каза, че Европейската комисия е готова за нови форми на сътрудничество с Армения, стига Армения да продължи активно да участва в проектите на източното партньорство и да реализира реформите, предложени първоначално от Европейския съюз. Разбира се, тя продължава да е част от Парламентарната асамблея Евронеста. Ние разглеждаме а, протокола за, към споразумението за партньорство и сътрудничество. А, вие сте запознати с а, това предложение. Има и обяснителен меморандум към него, с който вероятно също сте запознати. Нека сега да преминем към докладчиците в сянка. Първо, господин Ковачев от името на НП. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепят становището на докладчика. Не бива да обвързваме последните политически събития в Армения и натиска от Русия върху правителството и президента на Армения за присъединяването на Армения към Митническия съюз и да дадем положителна препоръка за осигуряване на достъп на Армения до програми на Европейския съюз, които се финансират от Европейския съюз. Това е част от пакет, който вече разгледахме, свързани с улесняване на визовия режим и споразумение за реадмисия. Считам, че няма да е добър политически сигнал, ако започнем да обръщаме гръб на Армения, както каза и господин Танък, и да задълбочим и без това трудното положение, в което се намира арменското правителство и арменския президент. Аз подкрепям предложението, направено от докладчика. Благодаря, господин Ковачев. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Аз също искам от името на моята група да потвърдя, че като цяло ние подкрепяме позицията на докладчика, че независимо от решението на арменския президент да се присъедини към Евроазиатския митнически съюз, участието в програми на Европейския съюз е нещо, което помага на гражданите, което е насочено към хората на Армения, не към правителството. Искаме да подкрепим това. Но имаме едно притеснение. Това е проблем, който изпитахме и при споразумението за облегчаване на визовия е, режим. Че не се прави никакво разграничение, поне не намираме нищо в е, обяснителния меморандум. Става дума за е, арменски граждани, които живеят в Нагорни Карабаха. Комисията каза, че няма никакво разграничение. Отнася се споразумението за реадмисия за всички граждани на Армения, независимо къде живеят. Но бихме искали да се разграничат тези от тях, които живеят на територията на Нагорни Карабах. Затова въпросът ми към Европейската комисия е защо не е включено нищо в обяснителния меморандум и какво е актуалното състояние на програмите на Съюза за Азербайджан. Моето предложение беше също едновременно да гласуваме и за Армения, и за Азербайджан. Така ще се отнася до гражданите и на двете държави, независимо къде живеят. А в този случай определено се отдава предпочитание на арменски граждани, включително унези от тях, които живеят на територията на Нагорно Карабаха. И ние трябва да сме наясно тук. Ние говорим за Грузия, говорим за Южна Осетия, за Абхатия, това са пак окупирани от Русия територии. Мисля, че трябва да имаме ясна линия по въпроса. Искам да разбера от Европейската комисия какво е положението по отношение на Азербайджан и дали може да се включи все а, още на този етап нещо в а, обяснителния меморандум, защото има несъответствие с нашата позиция. Разбира се, групата на зелените ще го подкрепят, защото ние искаме гражданите на, на Армения да участват в тези програми. Благодаря, господин Вагел, след това господин Преда. Разбира се, аз виждам какви са ползите от това Армения да участва в програми за сътрудничество с Европейския съюз. Няма никакво съмнение по този въпрос. Ние нямаме никакъв интерес да изолираме Армения. Страната има много проблеми с съседните държави, има проблеми с Турция, с Азербайджан, има, разбира се, и проблем с Нагорно Карабах. Но аз не считам, че е така лесно можем да кажем, че Армения е класната в ръцете на Русия и че е класната в различна посока. Например, да има руски войски на своя територия и на практика да се стига до блокиране на решаването на проблема с Нагорно Карабак, което отежнява трудностите при намирането на решение на този проблем. Считам, че е добре да не обвързваме за сега тези въпроси, да отворим вратата за участие на Армения в програмите, но от друга страна трябва да стане ясно, че не ние сме тези, които затваряме вратата за сключване на споразумения за асоцииране. Армения направи това сама. И това не е само политическо изявление или пък а, съобщение в а, а, медиите, а това е нещо, което е задължително за, за държавата. Не бива да гледаме на Армения като жертва на трета страна. Арменците трябва да поемат своята част от отговорността. Благодаря, господин Кирилов. Благодаря, господин председател. Както се спомниме всички, на последната пленарна сесия ние обсъдихме този въпрос. Имаше критики относно натиска, оказван от Русия. Последната информация, с която разполагам, сочи, че не е оказван чак такъв натиск. Решението е било сравнително лесно взето, но съм съгласен с докладчика, че не бива да се опитваме да затваряме вратата а, за Армения защото това може да се разглежда като натиск от наша страна. Така че нека вратата остане отворено. Съгласен съм и с изявленията на комисаря Фули, направени при последното му посещение в Армения. Следва да имаме предвид, че Болшинството от арменските граждани биха се радвали да продължи развитието на отношенията ни, що се отнася до отношенията между обикновените хора, програми за младите хора, културният обмен, образованието и прочие. Затова ние трябва да сме готови за нови форми на тези отношения. Разбира се, на политическо ниво трябва да се разбере ясно, че нещата не могат да продължават както до сега. Необходимо е нещо да се промени. След това изненадващо решение, обаче аз считам, че трябва да продължим обмена, трябва да продължим програмите и според мен това, което е изключително важно, да, трябва да започнем да бъдем активни, както посочи госпожа Луначек, що се отнася до проблема с Нагорно Карабах, защото това е проблем, който засяга хората, засяга територии, а ние не правим нищо. Продължаваме да подкрепяме статуквото, заявявайки, че подкрепяме Минската група. Вече повече от 20 години се дава подкрепа за тази група и няма нищо реално. И няма да имаме политическо присъствие, ако нямаме ясна е политическа позиция. Това се отнася и за другите конфликти в Южен Кавказ, в Приднестровието. Ние не сме допринесли с нищо за уреждането на тези замразени конфликти. И започваме да критикуваме за това, че се оказва натиск върху тези страни. Може би можехме да действаме по положителен, по положителен начин, за да имаме по-различна ситуация към момента. Трябва да имаме преди, че това е европейска територия, ние сме голям съюз, трябва да имаме вла... сила, трябва поне да имаме идеи. Едно посещение в региона на Катрин не е достатъчно. Благодаря ви много. Благодаря, господин Преда.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 жеста на Армения не е приятелски жест прямо нас, защото Путин съвсем не е наш неприятел. Един съюз с Путин, неговите приятели, които се държат неприятелски през последните месеци, не е нещо приемливо но не бива да се затваря вратата. Трябва обаче трябва да е само открехната, не е цяло отворена. Вие предлагате а, да се одобри протокола. Това означава, че отваряме широко вратата, все едно, че нищо не се е случило. И този, това политическо а, послание трябва да е съвсем ясно, че този съюз с Путин е твърде неприятелски акт спрямо Европейския съюз. Това е политически жест и трябва да му се даде политически отговор. Ако казваме, че няма а, такава радикална че няма нищо лошо в тази радикална преориентация на Армения към Путин. Това няма да е а, справедливо, защото визията на Путин няма нищо общо с европейската ни визия. Председателят. Няма представител на комисията сред нас днес. Обръщам се към госпожа Луначек. За съжаление няма представител на комисията. Да, господин Танък, след минутка ще ви дам думата. Поглеждам към мястото, където са представителите на комисията, но няма да има коментар от страна на комисията. Ще изискаме коментар в писмена форма. Господин Болянич, благодаря, господин председател. Явно вече от известно време се опитваме да се убедим взаимно в нещо, което според мен е явно. Не. Мисля, че трябва да заявяваме спрямо Армения, че предприема вражески действия. Възможно е ходът на арменския президент да е в резултат от силен натиск от страна на Русия. Но арменската страна, след като е извършила необходимата оценка е взела своето решение за това как да процедира в бъдеще. Ние от своя страна трябва да приемем това решение. Това е решението на арменската страна. Тя е в правото си. Съседите ни могат да бъдат разделени на две групи. Първо, онези, които действително имат амбиция за членство в Европейския съюз в обозримото бъдеще, а към втората група спадат онези, които не проявяват такива амбиции. Към момента би следвало да причислим Армения към втората група. С това не казвам, че не бива да установяваме сътрудничество, контакти или добри взаимоотношения с страните от тази втора група с страните, които не проявяват амбиции за членство в Европейския съюз, подобно на страните от източното партньорство, като например Украина или Молдова. Ако тези страни от втората група са взели решение да не се стремят към членство, то ние трябва да приемем това решение и въпреки това да продължим да ги подкрепяме. Предполагам, че не би трябвало да сме особено впечатлени, ако някой ни отговори отрицателно във връзка с членство. Отношенията ни с други страни не се изчерпват с евентуалното им членство в Европейския съюз. Има много други начини за развиване на взаимоотношенията ни. Не би ми се искало да предприемаме категорични действия, тъй като това би могло да стане прецедент в бъдеще. Благодаря на господин Волянич. Господин Танак. Не, госпожа Луначек. Преди това. Искам да взема отношение по това, което казахте за комисията. Вероятно ще има изявление от тяхна страна. Днес но вече взе отношение комисията по въпрос зададен от госпожа Кил Нилсен във връзка с улесняването на издаването на визи. И не би ми се искало сега отговорът на комисията да е същия като тогава. Тогава тя на практика не каза нищо. Обръщам се като към господин Танък, който представлява господин Поренба. Моля господин Танък да предадете на господин Поренба, че ако в обясненията на мотивите включим и текст за арменците в Нагорни Карабах. Вие, господин Танък, на времето се изказахте за гражданите от руски происход в Абхазия и Южна Осетия. И мисля, че трябва да включим в текста нещо подобно и що се отнася до Азербайджан, Армения и Нагорни Карабах. Трябва да изразим в текста загриженост във връзка с положението в Нагорни Карабах. Господин Танак, да, ще предам вашата молба на господин Поренба госпожо Луначек, но не мога да се присъединя към вас. Аз съм приятел на Армения и вашето тълкуване на международното право не съответства на позицията на парламента във връзка с Нагорни Карабах парламентът винаги е заявявал, че що се отнася до Нагорни Карабах, трябва да се вземе предвид самоопределението както и териториалната цялост на Азербайджан. Правили сме препратки и към групата от Минск. Не сме използвали формулировката окупация. Аз, аз самият никога не съм бил в Нагорни Карабах. Ако посетя Нагорни Карабах, в Азербайджан ще ме обявят за персона нон грата. Доколкото знам, там има много малко арменци. Мисля, че позицията ви по-скоро е теоретична. Не бих препоръчал на Томас Поренба да я възприеме. Можете, разбира се, ако желаете да внесете изменения, по които ще се гласува. По казаното от господин Преда, не съм съгласен и с него. Той възприема малко съветски подход подхода на играта с нулева сума. Не мисля, например, че можем да въздействаме върху избора на Исландия. Същото въжи и за Армения. Армения може сама да вземе решение на какви партньори да заложи. За съжаление, тя взе решение да заложи на Русия. Решението трябва да е било много трудно. Предполагам, че е било упражнение известен на натиск Русия е обещала на Баку, например, износ на оръжие в размер на 7 милиарда долара. Мисля, че позицията на господин Преда се основава на подхода игра с нулева сума. Аз от своя страна мисля, че трябва да продължим да подкрепяме Армения, независимо от това какъв стратегически избор е направила тя. Сега би било напълно неподходящо да лишим Армения от възможности за взаимодействие с нас. Госпожа Луначек, господин Танък, Казахте, че сте приятел на Армения, но в случая не става дума за това на кого сте приятел. Става дума за позицията на парламента, за това на коя страна застава парламентът. Помолих ви да предадете молбата ми на господин Поренба. Доколкото знам, ние не можем да внасяме изменения по изложенията на мотивите. Да, председателят потвърждава това. И тъй като не можем да внасяме такива изменения, се обръщам към докладчиците в Сянка. Искам да знам дали те ще подкрепят моята молба към господин Поренба. Моята група, господин Танък, се обявява за участието на Армения в програми, финансирани от Европейския съюз, но има проблем в Нагорни Карабах, който все още не е решен и мисля, че в текста трябва да изразим своята загриженост във връзка с това. Но в случая, тъй като не мога да внеса изменение, мога само да помоля от другите докладчици в сянка да ме подкрепят и заедно да се обърнем към господин Поренба с тази молба. Председателят, благодаря. С това приключихме по тази точка. Крайният срок за внасянето на изменения е 25 септември, 12 часа на обяд. Сега ще прекъснем за 8 минути. След което към нас ще се присъедини ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Нигерия. Казахте, че крайният срок за внасяне на изменения е 25 септември, господин председател, казва госпожа Луначек. Председателят според секретарията могат да се внесат изменения към изложението на мотивите, но докладчикът не е длъжен да ги разглежда. Сега, както казах, ще прекъснем за няколко минути. След това ще разговаряме с ръководителя на делегацията.